Е, е в изграждане на съюз на капиталовите пазари. Въпрос с искане за устен отговор от комисията. Господин Гуалтиери има думата. Grazie, grazie Presidente, signor Commissario. Благодаря, господин председател. Господин комисар, господин Хил. С настоящата резолюция Европейският парламент подкрепя проекта за създаване на съюз на капиталовите пазари. Това е един първи а, опит да отговориме на предприятието от комисията дейности. Съюза за капиталови пазари. Това е една широка стратегия с цел подпомагане и насърчаване на растежа и заедостта и устойчиво финансово развитие. По този начин ще постигнем по-разнообразно финансиране на европейската економика. Разбира се, това в никакъв случай няма да замести е, банките и е, финансирането от страни на банките, но просто ще имаме едно по- е, много по-разнообразни източници в целия контекст на единният пазар. Независимо къде е заемодателят и вземащият заем. По този начин ще има по-голямо споделяне на риска и по-висока устойчивост на риска и шоковете. Съюза на капиталовите пазари за нас е от огромно значение, ако искаме наистина да насърчиме растежа е, и устойчивото развитие на малките и средни предприятия, тяхното, е, техните по-широки, по-широкомащабни дейности и да наистина да подкрепиме общият растеж. Съгласни се с предложението на комисията. Необходимо ни е амбициозен подход, но същевременно този подход трябва да бъде прагматичен и конкретен. Трябва да имаме едно много по-широко виждане за нещата. Е, приветстваме направените първи крачки на комисията резолюцията на колегата Бъркхарт наистина е отлична и подчертава това. Ние подкрепяме дефинициите, които са включени. Става дума за висококачествената секюритизация, мерките предприяти за, проспект, за проспектите, включително и е, извън борсовите предприятия. Защо? Защо да не се създаде също така една специална банка данни или дори една агенция, която да спомага развитието на капиталовите пазари? Целта е също така обаче да имаме и по-добър -по надзор, да се засили е, действието на органа, един орган за надзор, за да имаме наистина един единен подход към надзора в цяла Европа. Господин Балц има думата сега. Благодаря, господин председател. Съюзът на капиталовите пазари е важен момент от дейността в рамките на нашия мандат и ние го подкрепяме, защото дава възможност за по-голяма диверсификация на източниците за финансиране в Европа, подобрява достъпа до капитали на МСП и укрепва пазарите в полза на потребителите. Тоест целите на капиталовия съюз трябва да бъдат подкрепени, но имаме сериозни изисквания по отношение на прилагането защото Европейската комисия не бива да получава карт бланш от нас. Подходът трябва да е разумен. Трябва да се знае, че Съюза на капиталовите пазари не е заместник на строгата банкова дисциплина. Освен това, капиталовите пазари трябва да включват и застрахованията и банките. Освен това, Подходът трябва да бъде европейски. Съюзът не е банков съюз. Това е съюз, който трябва да бъде еднакво добър за целия Европейски съюз. Не желаем да се копират модели от трети страни. Желаем да се разработи подход, който е адекватен на нашата европейска култура на финансиране. Настояваме за дълбок анализ, за да може съюзът да бъде ефективен там, където има спънки за финансиране на капиталовите пазари. Тези спънки трябва да бъдат проучени сериозно, за да се разбере дали са общи за Европейския съюз или специфични за дадена страна членка. Това, което научихме от финансовата криза 2008 и 2007 година по отношение на грешките на финансирането на капиталовите пазари не бива да се повтаря. И натребваме за реална полза за малките и средни предприятия комисията трябва да приложи това, което обещава. По-добър достъп до капитали и по-добре регулации за малки и средни предприятия. За нас е ясно, че такъв съюз може да подобри инвестиционния климат в Европа само тогава, когато всички стартови условия са наред, включително и стабилната политическа рамка. Благодаря ви. Шумим. Рога acum pe domnul comisar Господин председател, благодаря ви. Сега давам думата на комисаря Джонатан Хил. Господин председател, важен момент е за капиталовите пазари, затова благодаря на господин Балци и на господин Галтиери за това, че представиха толкова ясно темата. Това е един класически проект за вътрешния пазар за 28-те държави членки, за тези държави, които нямат развити капиталови пазари и за тези държави, които имат. Впрочем, аз бих казал, че е, няма е, държави, че именно държавите, които нямат развити капиталови пазари, са тези, които ще спечелят най-много, защото Съюза на капиталовите пазари ще позволи капиталовия поток да се насочи към малките и средни предприятия, без значение къде се намират те. Очакваме да има масови инвестиции и пласиране на частни капитали. Както чухте преди малко, основният приоритет на Съюза на капиталовите пазари е да се разширят финансовите възможности за МСП, да се допълнят банковите услуги, за да може капиталовия поток да се пренасочи. Всички заедно по този начин ще се преборим с това европейските идеи, европейските финанси да отиват към САЩ. Ще преразгледаме регламента за капиталите пазари, ще засилим и капиталата индустрия. Ще преразгледаме и съответната директива, за да може по-големите по-големите предприятия също да могат да получат достъп до финансиране. Ще има и добър счетоводен баланс чрез пазарната секюритизация. Тя ще стане прозрачна и стандартизирана. Ще помогнем по този начин и на банковите институции да отпускат заеми, включително и на МСП. По този начин ще подкрепим и малките и средни предприятия, които ще получат по-добра информация за възможностите за кредитиране. Смятам, че членовете на тази комисия знаят повече от който и да е какви бяха точно стъпките предприяти през последните 5 години. Във вашата резолюция ясно се посочва, че е, трябва да вземе предвид отражението на финансовото регулиране. Казвате също, че трябва да предприемем и пропорционални мерки. Аз съм съгласен. А относно надзора, в отговора на консултацията се казва, че вече съществуващите сили са достатъчни, но е необходимо да има конвергентност на надзорните органи, за да може да имаме равно третиране. Необходимо е също така да преразгледаме и макропруденциалната рамка. Какви са следващите стъпки? Плана за действие ще бъде публикуван през септември, след което ще следват и конкретни предложения. Сред тях ще се включи пакет за секюритизацията е, ще има предложение за Solvency 2 и преразглеждане на някои други е, релевантни финансови актове. Това ще изисква усилия в продължение на няколко години, но се надяваме, че ще отбележим бърз напредък. Надявам се, че тези първи предложения ще преминат бързо в ръцете на съзаконодателите. Очаквам с нетърпение да подпомогнем европейския бизнес и най-вече МСП, които ще получат по-лесен достъп до финансиране, ще улесним работата на депозитарите и ще улесним трансграничните инвестиции. Надявам се оттам и финансовата стабилност. Благодаря. Рога acum pe domnul Залба să ia cuvântul pentru două Благодаря, господин комисар. Господин Залба има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, дами и господа, последните събития в Гърция, на които бяхме свидетели тези дни, доказва, че е необходимо да има повече Европа, повече економическа интеграция и един по-широк политически съюз. Трябва да имаме и единни правила и един единен капиталов пазар, който би могъл да послужи като инструмент за постигане на целите, които сме си поставили. Е, е, Съюза на капиталовите пазари ще може да обедини различните съществуващи пазари в момента и по този начин ще има по-лесен достъп на малките и средни предприятия до финансиране, а те от своя страна са двигатели на растежа и економическата устойчивост на е, Европейския съюз. Но нека не се заблуждаваме. Само чрез с растеж може да имаме един устойчив дълг. А ако искаме да имаме економически растеж, трябва да имаме структурни реформи. Моята страна, Испания, доказва, правейки го. Трябва повече Европа и съюзът на капиталовите пазари ще бъде една правилна крачка в тази посока. Благодаря. Сега давам думата. А, има синя карта към вас. Съгласни ли сте да отговорите на за даденият ви въпрос? Питам се дали сте съгласен с мен лондонските капиталови пазари са много успешни, просто защото не, не, не, не се управляват от Европейският съюз. Така че аз не смятам, че съюз на капиталовите пазари е нещо, което е добро, тъй като това ще бъде един социалистически начин на управляване на капитала. Съгласен ли сте с мен? Не, колега, не съм съгласен с вас. Единният капиталов пазар ще бъде един много важен инструмент за по-добро конкуренция, за е, насърчаване на растежа и за създаване на заетост в Европа. Така че за да можем да постигнем това, трябва да имаме един пазар и то не само в еврозоната, но в цяла Европа. Господа Берес има думата. Господин председател, уважаеми господин комисар, Важно е Европейския парламент да може да се произнесе преди Европейската комисия да излезе със своята пътна карта за капиталовите пазари. Преди а, да продължите по-нататък във вашия проект, бих искала да ви обърна внимание на четири неща. Първо, това, което се случва в банковия сектор. Не може да развиете капитал в пазар без паралелно да развиете и съответния надзорен механизъм. Вие казахте, че искате капиталовия пазар да доведе до финансова стабилност. Тогава ще трябва да засилите европейското измерение в надзора. Регулат регулацията на този тип пазари също трябва да бъде на европейско равнище. Да видим какво се случва в шедъл банкинга. Ако а, не постъпите по начина по който ви предлагам, ще се стигне до създаването на а, балони. На следващо място трябва да вземете предвид специфичните нужди на еврозоната. Не може да се преструваме, че капиталовите пазари не зависят от валутите а, наистина изправя сте пред истинско предизвикателство. На трето място казвате, че идеята е МСП да имат по-лесен достъп до капиталовите пазари. Хубаво. Капиталовите потоци трябва да бъдат насочени към тези места, в които са необходими – Трябва да имате в предвид това, когато разработвате капиталовия съюз. И на последно място, никъде в текста ви не видях въпроса за а, данъчното облагане. Не можем да говорим за съюз на капиталовите пазари без да засягаме и данъчното измерение. Чакам предложение и в това отношение. Благодаря. Госпожа Свинбърн. Este deocamdată. Și atunci am să rog pe domnul... Няма е госпожа Свинбърн, така че давам думата на господин Дебакер. Благодаря, господин председател, господин комисар. Разбира се, капитал... Съюза на капиталовите пазари е една важна крачка от единният европейски проект. По този начин ще има по-разнообразни източници за финансиране на малките и средни предприятия, а същото ще въжи и за инвеститорите. С, то, с това ще приключи е една, един етап. В Зелената книга е казано, че наистина от тук нататък ще вървиме към по-голяма стабилност, към по-голяма, по-голям растеж и заетост. Че, е цел, че целта е наистина да намериме да, ре, да ре, балансираме различните правила и да имаме ни общи правила. Второ, аз мисля, че наистина трябва да има такъв съюз на капиталовите пазари, за да премахне всички бариери и да, да, да създаде много повече възможности за различните видове малки и средни предприятия, включително средните предприятия, включително бързо развиващите се, новосъздадените, ние трябва да ги задържим в Европа, не те да търсят финансиране в Съединените щати. Същевременно знаеме, че има много инвеститори, които действат извън пазарите. И трябва да видиме защо много инвеститори днес не инвестират в нашите пазари. Това, което липсва обаче във вашия план е, е възможността да се сдаде един проект или един общоевропейски е, пенсионен фонд, който също ще би била една много добра една много добър насърчителен инструмент за създаване на, капиталовите, на капиталовия пазар. Така че имам много работа пред себе си. Наш, моята политическа група изцяло подкрепя този проект и очакваме с нетърпение вашите конкретни предложения за септември. Господин Демар. die kapitalmarkt krankheiten europas heilen капиталовите пазари на, в Европа страдат от твърде малко инвестиции, от това, че банките не отпускат кредити. Но ако искаме да излекуваме болестта, трябва да проучим нейните причини. Тогава да търсим лекарството. А причината в банковия сектор е режимът на строги економии в Европа. Намаляването на публичните разходи, на пенсиите, на социалните разходи. Ето в такава обстановка не, обстановка не може да има динамично търсене на кредити. Това е и причината на, за това, че банките започнаха да насърчават един несериозен пазар. Тоест, ако искаме от банките сериозни продукти, нека първо да си кажем, че няма пазар за тези продукти. Очевидно, рискът е твърде висок. Затова смятаме, че Съюзът на капиталовите пазари не може да бъде част от европейския пейзаж защото не бива да имаме такава концентрирана банкова система. Задачата на банките е да заболяват и потребностите на МСП. Това трябва да бъдат банки, които са запознати с инвестиционните рискове. Не бива да се сравняваме с САЩ, не бива да сравняваме ябълки с круши. Ние отхвърляме Съюза на капиталовите пазари. Той не е лекарство за заболяването на Европа. Благодаря. Господин Гиголд, две минути. Уважаеми господин комисар Хил, уважаеми колеги, най-напред бих искал да кажа, че нашата група подкрепя основната идея, залегнала в Съюза на капиталовите пазари. Знаем, че има проблеми и те съвсем няма да намалеят с финансовата криза. Финансовия ни пазар е все по-фрагментиран. Ето защо смятам, че вие, господин комисар, сте избрал правилния подход. Същевременно обаче трябва да внимаваме, за да не разочароваме гражданите, защото този проект не може да отговори на техните очаквания като че ли не можем да разберем, че достъпа до кредити на МСП може да бъде заменен чрез по-развит отворен капитал в пазар. И това е по причини, които вече бяха упоменати. Малкия бизнес дори в САЩ пряко зависи от банковите институции. Това ще продължава да е така. Въпреки това обаче има смисъл финансирането да бъде допълнено, ако това е възможно. Ето защо е разумно и вашето предложение. Така или иначе, това, което а, ще постигнем, ще зависи от това дали ще се справим с най-големите проблеми в Европа капит... проблемите в капиталовите пазари в а, Европа са свързани с платежоспособността и с четоводните правила. Във вашето предложение няма предложение за промяна, така че не дейте да обещавате твърде много неща. Но чуйте следното. Смятам, че е важно този проект да бъде подплатен с европейските ценности. Какво означава това? Ако говорим за дългосрочни инвестиции, за а, зелени облигации, те не трябва да бъдат включени в специализирани инструменти. Ако се използват капиталовите пазари над съответен таван, над съответния таван, тогава трябва да се поискат и съответните доказателства, че става въпрос за инвестиции в дългосрочен план. Просто всичко трябва да бъде изключително прозрачно. Прозрачността е основна европейска ценност. Благодаря. Благодаря, господин Лув. Благодаря, господин председател. Гръцкият народ решително отхвърли антидемократичните тактики на Европейския съюз, ЕЦБ и Международния валутен фонд. Те отхвърлиха ужасните условия, които им бяха наложени от технократите и които доведаха до мизерията на обикновените гърци. Всичко, всичко, всичко това бе създадено от технократи, които са много далеч от народите, от ежедневието. Така че този е, съюз на капиталов и пазари е също една мечта на технократите, което се създава в един вакуум. Както каза господин Хил, това наистина е един класически европейски план. Това не е план на една отделна страна. Европейските технократи никога не са и никога няма да разберат какво искат хората, какво им трябва. И, е, и Съюза на капиталовите пазари ще бъде още един провал, както и Гърция беше провала на технократите. Има е, синя карта към вас от господин Зулика. Господин Зулика. Господин Зулика. Господин Волф, вие идвате от Обединеното кралство. Знаете ли, че Лондонското Сити работи всъщност заедно с европейските капиталови пазари и че европейските капиталови пазари ще ви позволят да се развивате. Значи вие сте срещу е, развитието на лондонското сити. Не. Вие въобще не разбирате че лондонският пазар е международен пазар. Това е капиталов пазар с инвеститори от целия свят е, и предприятията идват от целия свят, защото разбират и какви са рисковете. Докато тук е, Европейският съюз контролира пазарите – но след като виждаме всички провали, които доведе Европейският съюз, е, и виждайки това, е, останалият свят работи по друг начин и затова успява. Collega's, ik zou mij bij collega Wolf willen aansluiten en dit debat even in perspectief zetten, want een normaal mens houdt het. Господин Wolf, нека да разгледаме нещата в друга перспектива европейските граждани се питат какво ще стане с еврото. Това началото на края ли е? Това са въпросите, които си задават европейските граждани. Ако има Грексит, след това ще излезе Италия, Португалия. Това са въпросите, които си задават гражданите. А какво прави Европейския парламент, вместо да отговаря на тези въпроси, въпроси продължаваме да си приказваме, без да си задаваме въпроси, без да се питаме защо задушихме конкурентноспособността и казваме повече, повече съюз, повече Европа. С това ли отговаряме на случилото се вчера в Гърция? Ние какво отговаряме на, на случилото се с повече Европа, повече капиталови пазари? Някои смятат, че повече Европа е решението, докато ако, вид, ако, ако видите какво става, когато се зададе въпроса на гражданите, ако се допитаме до тях, те казват, ние искаме по-малко Европейски съюз, по-малко Европа. Те казват, искаме по-малко Европа, а Европейския парламент казва, е, продължаваме по пътя на повече Европа. Нека най-после Европейския парламент се вслуша в желанията на гражданите. Маркус Фербер. Уважаеми колеги, първо искам изрично да подкрепя инициативата на Комисията за създаване на Съюз на капиталовите пазари. Това е важен момент. Обаче, господин комисар, нека бъдем откровени. Това не е достатъчно. Само преразглеждане на директиви и укрепване на облигационния пазар не е достатъчно, за да се получи съюз на капиталовите пазари. Трябва да направим нещо като инвентаризация на всички, е, цялото законодателство, свързано с финансовите пазари и да си признаем честно къде сме попрекалили, така че да пречим на банките да отпускат кредити. Тук ще спомена само, че примерно че Базелската комисия разсъждава за нещо, което ние в парламента отдавна говорим, че е, искат да оттеглят е, коригиращи индекс за МСП. Това не е правилното послание за МСП и няма да улесни достъпа им до капиталовите пазари. Освен това, трябва да имаме повече координация. В нашето законодателство едни и същи термини се употребяват в различни законодателни пакети, без да съвпадат още. И още нещо, което е много важно за мен, а и за вас, господин комисар, е отношението към трети страни. През пролета бяхте в САЩ и се занимахте с тази тема. Ние от Комисията за економи... по економи... економически и парични въпроси ще бъдем другата седмица в САЩ. Ще разговаряме по повод на преговорите за ТИТИП. Мисля, че повече трябва да се настоява за еквивалентност в отношенията. Благодаря. Благодаря. Думата има госпожа Гил. Благодаря, господин председател. Поздравление на докладчиците. Документ е отличен, който ясно ни показва приоритета на Европейския парламент във връзка с Съюза на капиталовите пазари, именно повече растеж и заетост в Европейския съюз. Растежа трябва да бъде устойчив и да не пречи на финансовата стабилност. Подкрепям идеята, че трябва да се постави акцента върху времето. Съюза на капиталите пазари трябваше да бъде въведен преди десетилетие. Крайно време е да ускорим процеса. Вие, господин комисар, казахте, че през есента ще получим два нови регламента за секюритизацията и за платежоспособността. Очакваме ги с нетърпение. Много политически пречки обаче трябва да бъдат изчистени преди това и много от колегите ги споменаха. Няма последователно прилагане от страна на държавите членки. Има различни 29 данъчни режима, различни процедури по обявяване в несъстоятелност. Надявам се, че Европейската комисия в близко бъдеще ще разгледа тези въпроси. През следващите 4 години Съюза на капиталовите пазари не трябва да се а, занимава само с технологическите иновации в финансовия сектор. Те се променят много бързо. А знаете, че ние законодателите винаги изоставаме в това отношение. Трябва да признаем освен това, че доверието в финансовите услуги понесе голям удар – и имайки предвид случилото се с нощи и референдума в Гърция, това като че ли няма да ни помогне особено. Така да се върнем на нулева позиция? Смятам, че би било добре, ако Европейската комисия излезе с амбициозен пакет, който да има за цел да се премахнат трансграничните пречки, пред които са изправени гражданите и е, бизнеса. Защото тези пречки са кошмар за всички. Да не забравяме и общата ни цел, която е Европейския съюз да бъде привлекателен за бизнеса. Благодаря. Синя карта има за вас. Приемате ли? От страна на господин Кобум. Me, Nina. Oh, come on, be brave. <laughs> You're too... Мога да бъда кратък. Uh, domnul Lunes, un minut Следващия госпожа Лунес, една минута. Micro. Ja, okay. meneer de voorzitter. Europa zal inderdaad moeten leren omgaan met de nieuwe realiteit. Благодаря, господин председател. Разбира се, че Европа е изправена пред нова реалност след гръцкия ре... референдум. Ние трябва да се научим да се справяме в тази ситуация и Гърция трябва да се научи. Важното е как да напредне Европа. Една от важните структурни реформи е именно Съюза на капиталовите пазари, чрез който трансграничните инвестиции ще станат по-възможни и удобни. Въпросът е да се погрижим нашите предприятия да получават пари без да се молят по банките. Комисар Хил, желая ви много успех. Чака ни много работа, но трябва да да се съсредоточим най-вече върху нещата, които са осъществими по-бързо, например отстраняване на бариери за предприятия, упростяване на нещата, така че МСП да получат достъп до капитали. Госпожа Голар, минута и половина. So, Mrs. Lopez? Госпожа Лопес. А, because I said Lopez... Uh, аз казах Лопес, а всъщност вашето име е Лопес. А благодаря, господин председател. Европейската комисия счита, че предложението за е, СКП ще бъде панацея за Европейския съюз, обаче няма да е така. В миналото с, банките създадаха финансови балони, чието последици в, все още плащаме и заплащаме. Милиарди бяха наляти, за да бъдат спасени банките и никога няма да има възвръщаемост, никога няма да видим обратно тези пари. А сега какво искаме да направим? Е да създадем условия за повече спекулация и за повече неравенство. В, в, в момента има по-малко спад, има спад на търсенето, но това не е проблем на капитал. И създаването на комплекси финансови инструменти е безумица. Аз мисля, че край, крайно време е публичните средства да бъдат управлявани от публични институции, а не да създаваме е, съюз на капиталовите пазари. Необ, необходими са ни обществени публични банки, които да управляват средствата на хората. We welcome the capital markets Благодаря, господин председател. Приветстваме проекта на комисията за Съюза на капиталовите пазари. 70% намаляха инвестициите, затова е спешно те да бъдат насърчени в устойчивите сектори на нашата економика. Приветстваме идеята капиталовите пазари да бъдат ориентирани към нуждите на малкия бизнес, вместо да обслужват интересите на финансистите, но не може да приемем дерегулиране в името на пазарната и капиталова интеграция. Трябва да се защитят депозите на хората. Важно е да имаме силно законодателство, което да отговаря и на обхвата на съответните инвестиции. В югоисточна Англия, която представлявам, започнахме да насърчаваме местните инвестиции в възобновяеми проекти инвестициите на местно равнище се оказаха много ефективни, отколкото тежките бюрократични процедури, които по-скоро задушават подобни проекти. Домнул Зами благодаря, господин председател. Ние все още не сме излезли от финансовата криза. Въпреки, че кризата започна преди няколко години, някои се правят, че са забравили каква е причината. Просто защото имаше свръх свръхфинансиране и, и не е, обмислени е, решения, за които хората трябваше да платат. Сък, съкъпа и крачка напред, ама че какво означава това? Това ще бъде само едно облегчение за големия капитал. Знаеме, че в никакъв случай тези, тези крачки, тези нови мерки няма да е, бъдат е, за малките и средни предприятия. Не можем да се сравняваме с Съединените щати, тъй като е, няма метода на производство и на финансиране е съвсем различни. Като че ли Европа въобще не желая да се получи от своите грешки и загърбва гражданите и малките и средни предприятия. Госпожа Капел има. Благодаря, господин комисар. Значението на гъвкавите капиталови пазари стана ясно по време на финансовата криза, криза от която САЩ се възстановиха доста по-бързо, отколкото Европа но в САЩ банките играят второстепенна роля по отношение на финансирането на економиката. Ето защо на Европа и трябва диверсифициран капиталов пазар, така както е в Америка. Искам да цитирам един специалист, който каза, че европейската економика е като самолет, който се мъчи да лети само с един двигател, а именно с СКП финансиране на банките. Но трябва да се финансират и капиталовите пазари. В САЩ има пет пъти по-висок размер на такова финансиране. И не е изненадващо, че много от предприятията в растеж се обръщат към американски банки и а, играят на американските финансови пазари, които са много по-привлекателни в Европа нищо не се прави по този въпрос. 70% от, банк, 70% от финансирането, което е необходимо, се нуждае от альтернативни инструменти. Мулцумим. Doamna благодаря, госпожа Хюбнер, минута и половина. Thank you, uh, Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Имайки предвид ограничената роля сега на капиталовите пазари в реалната економика, имайки предвид колко фрагментирани са капиталовите пазари, има шанс да успеете във вашето начинание ако успеете още от самото начало да намерите добър баланс между пазарните сили и а, финансовата стабилност. Очакваме предложенията да насърчат хармонизирането на стандартите и да намалят сложните процедури. Ако искаме да се инвестира в енергийна инфраструктура, процедурите трябва да бъдат опростени. Доста се говореше за МСП и секюритизацията – но има много методи, чрез които МСП и новосъздадените предприятия могат да получат по-добър достъп до финансиране. Вие ги споменахте тези възможности. Трябва да отидем обаче отвъд секюритизацията. Трябва да се насочим към предоставянето на информация. Тази информация трябва да бъде по-стандартизирана. Приканвам ви също така да направите и стъпка напред по отношение на стандартите в четоводството за МСП. Благодаря, благодаря, госпожа Фернандес. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Тук текст, текста, който приехме в е, Комисията по е, економически въпроси е крачка напред за създаване на СКП. Но има три неща, които ме тревожат в Зелената книга на Европейската комисия. Като че ли не мислиме достатъчно за връзките между еврозоната и останалата част от Европа. Една голяма част от е, Европа е в еврозоната. Разбира се, еврозоната и еврото може да бъде много може да бъде основен инструмент за създаване на единен капиталов пазар и може да бъде двигател на това, но е, с капиталовите е, пазари трябва също да, да, да включат и така наречения shadow banking. Така че, господин комисар, какви са и ин, инициативите, които ще предприемете за е, урегулиране на цялото, е, на, на, на целият е, капиталов пазар в евро, евро и но, е, не европейската е, и не еврозоната. Същевременно трябва да има много добре рекомендиране на регулиране на извън борсовите е, пазари. Очак, очакваме важните пред е, предложения на комисията, но не забравяйте и това. Приемате ли синя карта от е, страна на господин Лов? Да? Благодаря. Един много прост въпрос. Вие, да, и докладчика и докладчиците в, в сянка трябва, могат да бъдат а, е, а, поздравени. Но защо, защо нямаме е, капиталови пазари и раз, е, е, развити пазари в Европа? Защото може би нямаме достатъчно конкретно способност. Аз мисля, че вие лично считате, че няма растеж в Европа поради липса на а, конкурентоспособност и прекалено много регулиране. А не така. Ние имаме нужда от много по-добри правила и от една много стабилна е, законова рамка. Така че кажете го и, на, и кажете го и на вашите избиратели, защото и е, Обединеното кралство би спечело по-добри правила. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, pani komisarz. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар. Последните промени в законодателството доведоха до по-голямо административно бреме за предприятията. И това, разбира се, е проблем за инвеститорите. Необходимо е най-напред да се направи оценка на въздействието преди да се въведе ново законодателство. Законодателство на европейско равнище може да бъде прието само ако е необходима намеса на Европейския съюз. Само ако държавите членки не могат да се справят. най-напред трябва да се доверим на националните пазари и да не се е, прибягва до централизация на капиталовите пазари. Необходимо е също така да се повиши осведомеността, за да може пазарите да бъдат по-достъпни за повече хора. Следващи. Господин Вали, благодаря господин председател. Малките и средни предприятия са онези, които създават работните места и те са свързани с традиционното кредитиране. Докато тази тема сега, за съжаление, вече се погълна от универсалните банки – институции на вътрешния пазар, чудовищни банкови проекти на Европейския съюз, което доведе до намаляване на работни места. Банковата система създава все повече неравенство, неравенство в момент, в който сочим с пръст кой притежава капитал, кой има интерес да спекулира вместо да инвестира в бъдещето. Това е проблемът на Европа. Европа се бори с бедност, бори се, бори се с безработица. За това ни трябва друг проект, проект с функционални банки и кредитни банки, а не финансови съюзи, защото накрая пак да накоплаците ще платят. Господин Хекмарк. Госпожо, господин е, председател, аз е, смятам, че документите изготвени от нашите колеги са отлични. Мисля, че е много важно да имаме наистина един по-широк, обхватен капиталов пазар в Европа. Някои са скептични относно създаването на съюз на капиталови пазар, но аз искам да ви кажа, че ние вече имаме такъв пазар. Той се нарича Европейския съюз, който има за цел да има единен пазар с, с свободно придвижване на услуги и капитали. Казвам го, защото в крайна сметка тази е, дискусия е за пропуските и слабостите от е, миналото, когато не сме успяли да премахнем бариерите и да превъзмогнем фрагментацията на пазара. Но ние имаме такъв е, пазар. Проблема в момента не е ликвидността, а необходимостта от допълнителни е, инвестиции, които да бъдат полезни. Затова първо, иде, първо трябва да преразгледаме идеите, свързани с е, транза... данъка за транзакциите, както и всички правила за свободно депутоци на капиталите. Това е, искат инвеститорите, за да инвестират в нашите пазари. Господин Люкс... Я е позитив. Е, я си позитив по Благодаря, господин председател. Говорим за създаване на съюз на банковите капитали. Да, това е положително защото е добре да намалим пречките на МСП да получават капитали от банките. Това, което се случи в Европа по време на финансовата криза, удари най-силно МСП, а с това и реалната економика. За това е най-важното да се премахнат някои от трансграничните бариери в това отношение не е направено достатъчно. Тук има огромен европейски потенциал, който може да се използва. Същевременно трябва да се гледат в очите и рисковете. СКП не бива да се превръща в чиста либерализация, например при секюритизацията на ценни книжа защото това би застрашило финансовата стабилност. Благодаря. Господин Таяни. Е, сеньор комисарио, accesso al credito e carenza di investimenti sono... Благодаря ви, господин председател. Липсата на инвестиции и достъпа до кредити са двата основни проблема, които споменахте. Именно за тях трябва да се справим, ако желаем да помогнем на реалната економика. Има проблем с инвестициите в Европа, а за да има инвестиции трябват капитали. Капиталите в банковите институции не са достатъчни. Това означава, че трябва да намерим някакви други инструменти. Е, да ги намерим и да ги задействаме. Алтернативни инструменти за финансиране. Например, рисковите капитали или пък да посегнем към пенсионните фондове. Но ако няма връзка между търсенето и предлагането, т.е. между инвеститорите и МСП, тези мерки ще бъдат недостатъчни. МСП не разполагат с достатъчно информация, а все още не знаем какъв е потенциала на инвеститорите. 24 милиона малки и средни предприятия има в Европа. Необходимо е да се подобри обмена на информация сред всички тези малки и средни предприятия. Защо да не създадем някаква специална агенция, малка агенцийка, която да се занимава с това, да събира и да разпространява информацията за малките и средни предприятия. Така ще имаме връзка между притежателите на капитала и МСП. По този начин ще може да се установят конкретните нужди от финансиране и ще, могат да се, ще може да се отговори на търсенето на МСП. Благодаря. Госпожа Фронжулика, минута и половина. Доля președинте, господин пред Господин председател, аз подкрепям този доклад и при приноса на Европейския парламент за зелената книга, представена от Европейската комисия за разширяване на европейските капиталови пазари. Аз приветствам включването на основните приоритети, защото в крайна сметка това това е в, сърце, в сърцевината на нашите социал-демократически ценности, и подпомагането на малките и средни предприятия. Аз приветствам улесняването достъпа и разширяването на източниците на финансирането. Много от измененията се опитват да, да превърнат капиталовите пазари или съюза в една зона на дерегулация. Но а, аз лично приветствам преразглеждането на цялото законодателство, което дава нови възможности на инвеститорите, включително и преразглеждането на данъчното облагане. Бих искал също така да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за тяхното положително отношение и за приносем. Е, бихте ли отговорили на синя карта на господин Кобърн? Кой е господин Кобърн? Не, съжалявам, няма да отговоря. Съжалявам. Вие сте, вие сте прекален демагог, за това няма да ви отговоря. Господин Морешан има думата. Mulțumesc, domnule președinte благодаря, господин председател. Питат се защо Европейския съюз не се възстанови по-бързо от економическата криза. Отговора на този въпрос е свързан с преструктурирането на банковия сектор и реформата на финансовата система. Всичко това, разбира се, се отразява на финансирането на економиката. Това се отразява на растежа и разбира се на заетостта. Съюза на капиталовите пазари представлява един от уроците, които вие а, научихте от кризата, господин комисар. По този начин сега възнамерявате да дадете по-добро финансиране на нашите МСП. В този контекст бих искала да подчертая следното. Европейската комисия трябва да осигури диверсифициран достъп на МСП до финансиране. Всяка подробност от ваша страна в това отношение е добре дошла. Националната специфика на бизнес сектора и на бизнес моделите в европейските държави също трябва да бъдат разгледани, когато се предоставя равен достъп до финансиране финансирането на малките и средни предприятия в Европа е важно. Необходимо е да се вземе предвид и взаимосвързаността на банковите институции. Всички те трябва да обслужват целите на единия вътрешен пазар. Не трябва да се стига до финансова фрагментация, особено в контекста на финансовата криза. Благодаря. Е, мултумеск. Благодаря. Госпожа... Господин Танк. Благодаря, господин председател. Господин Юнкер пръв на говори за капиталовите пазари. Аз, аз обаче се съмнявам, че това е решението на проблемите на Европа. А, всъщност това е едно представане на стари проблеми по нов а, начин. Всъщност всичко зависи какво е, какъв е нашия подход към съюза на капиталовите пазари, който трябва да почива на два принципи. Те трябва да са сигурни и трябва да, да работят в интерес на реалната економика. Стабилността на финансовия сектор изисква предприемането на много мерки и да се, и да се намери добрият баланс, между е, рисковете, управлението на рисковия капитал, начина по който до, достъп до него ще имат малките и средни предприятия. От друга страна, е, секюритизацията из, е, из, изисква също така допълнителни мерки, свързани с балансиране, намиране на баланс между процикличността и също време да се довърши и банковия съюз тъй като в крайна сметка все още нямаме е, общоевропейски е, гаранционен депозитар. Същевременно има възможност Европа да диверсифицира финансовите си инструменти. Това е добре. Да, разбира се, трябва да отвориме на малките и средни предприятия вратите към по достъп до повече рисков капитал, за да могат те наистина да подплатат и да, да подпомогнат реалния сектор. Но също време, но не, не, не трябва да подценяваме и проблемите свързани с данъчното облагане, с пазарите на ценни книжа и така нататък. Е, правилно се казва в е, резолюцията, че е, капиталовите пазари трябва абсолютно да отговорят да бъдат регламент, да, да, да бъдат, да почиват на, на ясно е, разписани правила, да има достатъчен баланс между различните инструменти и е, правилата. Е, и това е наистина един много крехък баланс, който обаче трябва да създадеме чрез този проект. Сега давам думата на госпожа Солин в процедурата за спонтанни изключи. Уния капиталских търгов е zelo благодаря ви, господин председател. Съюза на капиталовите пазари е изключително важен за малките и средни предприятия. Той е важен също така за а, растежа и заедостта. За тази цел малките и средни предприятия трябва да получат достъп до финансиране. Ето защо смятам, че Съюза на капиталовите пазари ще успее да предостави този достъп до финансиране. Нуждавам се от инвестиции в дългосрочен план. И от пропорционално и еднакво прилагане на законодателството. Когато през септември бъде публикуван план за действие, ще трябва да се предприемат необходимите мерки спрямо трети страни. Ще трябва да помислим също така и как по най-добър начин да се приложи тази регулаторна рамка. Благодаря господин Капуто. Благодаря господин председател. Политиката на строги економии и финансовата криза Естествено, че влушиха и социалните условия и економиката въобще. Не само събитията в Гърция и в цяла Европа показват, че е, са отслабени силите на инвеститорите и спестителите. Ако премахнем пречките в 20, във всичките европейски държави, тогава ще можем да говорим за напредък, особено за трансграничните парични потоци трябва да се улеснят и МСП при привличането на капитал, както и да се намали административната тежест смятам, че принципът на прозрачност и е много важен и по отношение на спестяванията. Нотис Мариас. Κυρία Πρόεδρε, η οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιογορών έχει ως στόχο την ενίσχυση... Благодаря, господин председател. Капитал, капиталовите пазари имат бик, бит, трябвало да имат за цел да оздрават малките и средни предприятия. Те трябва да бъдат едно, един допълнителен начин за финансиране на малките и средни предприятия, след като банките погълнаха а, парите на а, на гражданите. Вместо да инвестират в реалната економика, банките инвестират в економиката на казино. А, не, а не, не, необходим, необ, необ, необходимостта, необходимо е да се вземат мерки, за да не се стигне до положението такова, каквото е в е, Гърция в момента, когато ние трябва да изпълняваме само желанията на кредиторите. Вчера обаче гръцкият е, народ много ясно заяви, че повече не иска да има бюджетна дисциплина. Господин Кочев. изове вече предуге кризе, у кое се... Благодаря ви. От дълго време някои държави в Европейския съюз са в криза. Затова трябва да инвестираме в реалния сектор. Никакви финанс... финансови маневри не могат да ни помогнат. Необходимо е да се инвестира в реалната економика, за да може малките и средни предприятия да получат достъп до капитали. Само по този начин реалният сектор ще бъде видим. Само така можем да вървим напред. Само така ще може да създадем нови работни места за младите хора в бъдеще. Изцяло подкрепям Съюза на капиталовите пазари, защото той ще ни позволи да инвестираме в реалния сектор, в малките и средни предприятия, ще ни позволи да създадем и нови работни места. Благодаря. Господин Диегас. A União dos Mercados de Capitais é um bom exemplo que. Съюза на капиталовите пазари е един от, отличен пример на противоречията, които разтърсват капиталистическият строй и същевременно не, не намират решение на проблемите, пред които са изправени обществата в голяма част от европейското гражданство е изправено пред опасността от бедност и маргинализация. През последните години се отвоиха и отруиха бедните в Европа. Основните причини за кризата трябва да бъдат изтъкнати и вместо да се, да се изправят е, да се поправят изкривяванията на пазарите, се правят абсолютно същите грешки. Съюза на капиталовите пазари в никакъв случай няма да реши проблемата. Трябва да има наистина един сложен инструмент за надзор, който да е, позволява да е, се финансират малките и средни предприятия, а не това, което ни предлагат и което е опасно. Господин Шолт. Torej, unija kapitalskih trgov eh, je lahko. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Съюза на капиталовите пазари може да ни помогне след годините на криза. Той може да помогне и на банковата система, която безнаказано отпускаше кредити. Вашето предложение предлага нови възможности и то трябва да бъде подкрепено. От друга страна, пазарите трябва да бъдат по-свободни и по-гъвкави. Необходимо е да се създаде и данъчен съюз. Да има повече взаимовръзки в това отношение. Аз бих искала да обърна внимание и на обявяването в неплатежоспособност и в несъстоятелност в Европа. В това отношение трябва да се предвидят допълнителни мерки. Това са все области, в които трябва да работим, за да се намали броя на несигурните работни места. Благодаря. Thank you, uh, Mr. Vice President. Господин заместник председател, бих искал само да кажа, че най-успешният капиталов пазар в Европейския съюз е Лондонското Сити. А Европейския съюз иска да наложи повече мерки и повече правила. И това означава, че просто повечето от е, предприятията ще е, напуснат Европа, ще отидат в Сингапур, в Хонг-Конг, въобще ще напуснат Европейския съюз е, съюз. Еврото, което е политическа валута, не економическа валута, доведе до из, излизането на Гърция от Европейския съюз, от, от еврозоната. На налагането на финансовите правила в е, Лондонското Сити ще доведе до излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Е, вие вие в никакъв случай не ни огорчавате нас, но вие отивате към, към провал. Благодаря. Господин Шон Кели. Може би никога няма да се научим, но трябва да продължаваме да опитваме да се научим всички заедно, като бъдем солидарни и като си сътрудничим. Само така ще може да успеем. Миналата седмица по отношение на таксите за роуминга знаехме, че имаше блокаж, но всички заедно действахме в парламента и сега няма да има специална такса роуминг от 2017 година там. Много отрицателни емоции върлуват в обществеността. Много се говореше за банковия съюз, за различните правила. Имаше и много проблеми. Сега вече създадохме съюз на капиталовите пазари. По този начин ще имат достъп до финансиране малките и средни предприятия. По мое мнение тръгнахме в правилната посока. Благодаря. Благодаря ви, господин Джонатан Хил, от името на комисията. Благодаря, господин председател. Мисля, че резолюцията и дискусията, която проведахме днес, наистина беше много полезна и подчерта нашите основни приоритети. Нека се спра на някой от тях. Първо, а, с създаването на този пазар отдолу нагоре, идентифицирането на бариерите, създаването на изграждането на капиталовите пазари, това е нашият подход. И за това имаме и подкрепа, включително и е, в лондонското Сити, защото те е, разбират какви са преимуществата да бъдеш е, член на един единен пазар. Така че тук има някои, които представят нещата по абсолютно неподходящ начин. Наистина има все още бариери, ние трябва да ги превъзмогнем, ние ги идентифицираме, ние наистина трябва да имаме едни, едни пропорционални е, правила, които да позволят. Е, е, по е, плавното движение на капиталови потоци в Европейския съюз, е, проблемите свързани с частните пенсионни фондово, застрахователните дружества, данъчното облагане. Това са наистина специфични проблеми, за които ще излеземе с е, специфични е, препоръки, за да превъзмогнем у нези 29 е, разлики. Мисля, че всъщност наистина основните проблеми са засегнати. Струва ми се също така, че, че най-важното, което а, а, лежи в това предложение е, е допълването на банковата система. От една, от една, от една страна имам, до сега имахме предимно една единна банкова система, която по някакъв, която по различни причини някакси се сви. Така че е, целта е да имаме наистина много повече разно, и разнообразни източници на финансиране, за да могат наистина малките и средни предприятия предприятия да имат достъп до повече финансиране, да създадат работни е, места. Благодаря за подкрепата, която ни беше изразена. Е, и, и наистина смятам, че ще постигнем някакъв успех. Разбира се, не смятам, че е, сме с това, това ще бъде панацея и че ще сме намерили светия грал. Не. Но при всички случаи смятам, че в, е, бъдеш, в следващите години ще направим, ще постигнем известен напредък, като надградиме над предложенията, които бяха направени.